Добре дошли, скъпи колеги. Започваме с третото изслушване за тази седмица. Ще става дума за финансиране и климатични промени. Ще трябва всички докладчици да спазват стриктно регламента, за да приключим до 17 часа. Тъй като вече имаме опит с няколко изслушвания. Ще ви помоля да бъдете наистина много стрикни по отношение на времето, така че да имаме време и за въпроси, и за отговори. Госпожа Подимата, която седи до мен, сигурно ще иска да каже няколко думи в началото. Благодаря, господин Благодаря много, господин председател. Колеги, искам да ви приветствам с добре дошли на слушането на комисията ИТРЕ. Искам да кажа, идеята за това слушане ми хрумна преди няколко месеца, когато замествах нашия председател по време на междупарламентарна конференция, организирана от шотландския от шведския парламент в Стокхолм. Там се запознах с изпълнителния директор на госпожа Маглейт, изпълнителния директор на Агенцията по околна среда. Бях впечатлена от това, което тя представи и данните изнесени в него. По това време очакванията за амбициозно цялостно споразумение в Копенхаген бяха много високи. Не съм убедена, че това все още е така. Имаше някои резерви, че организирането на подобно слушане няколко седмици преди Копенхаген, на което се очакваше да се сключат споразумения, е ненавременно. Бих предпочела тези резерви да се сбъднат, но по-малко от 30 дни преди официалното откриване на конференцията в Копенхаген, дебата в Европа, но и в света говори, че споразумението по финансовите аспекти ще се окаже най-важният въпрос в дневния ред в Копенхаген. Няма съмнение, че цялостното споразумение ще бъде основно и изискване за успешно приключване на преговорите в Копенхаген. Според разчетите на Европейската комисия, общите разходи за смягчаване на последиците от климатичните промени могат да бъдат 100 милиарда от 2020 години. Общото ниво на международната обществена подкрепа е около между 20 и 50 милиарда годишно до 2020 година. Това означава, че трябва да има разпределение на усилията. Много важно е, разбира се, да се осигури механизъм за обществена подкрепа, за да се подготвим за ефективни действия в средносрочен и дългосрочен план и тази подкрепа се оценява на между 5 и 7 милиарда годишно. Обществените финанси си остават основният финансов механизъм и основният въпрос, по който ще преговарят страните в Копенхаген. Основният въпрос е кой по какви критерии ще поеме тежеста и как тази тежест ще се разпредели на глобално ниво. Първо, най-голямата отговорност за сегашната ситуация е на развитите и индустриализирани страни, с други думи, те ще трябва да поемат основната отговорност за промяна на тенденциите. Вярно е обаче, че някои развиващите се страни също имат много сериозен принос и който води до влушаване на ситуацията. За да се намери баланс, мисля, че ни трябва политическа воля от страна на развиващите се страни, но е необходимо и лидерство, но и конкретни ангажименти от страна на развитите страни. Помощта за развиващите се страни чрез финансова подкрепа, трансфер на ноу-хау и технологии ще бъде и в наш интерес, тъй като по този начин ще ограничи отрицателния ефект, като стотици хиляди климатични мигранти – влушаване, задълбочаване на социалното неравенство и задълбочаване на бедността. Ето защо Европейския съюз трябва да се придържа към ангажимента си за осигуряване на справедлив принос, без да се застрашава борбата срещу бедността и, и усилията за постигане на целите на хилядолетието за развитие. Второ, как ще се справим с економическите последици от климатичните промени, на които се гледа като на пречка за възстановяването. Действията за намаляване на емисиите може да, да, да ни се струва рискован избор и скъпоструваща мярка за економиките, но да погледнем данните. Ако не бъдат предприяти мерки, годишната цена на климатичните промени ще възлезе на между 5 и 10% от БВП. Ако започнем сега, един 5% от БВП годишно за мерки в тази област могат да помогнат за намаляване на тези разходи. Освен това е ясно, че кризата има различни аспекти финансови, економически, социални, но също така екологични. Те са свързани с сегашния економически модел – в който е, са заложени различни видове неравенство. Ето защо връщането към ситуацията преди финансовата криза не е, е решение. Това, което е необходимо, е да превърнем сегашната криза във възможност, за да се ориентираме към друг модел, основан на устойчивостта устойчивост не само на природните ресурси, но и на отворена економика, на всички производствени сектори, устойчивост на пазара с нови възможности за бизнес и насърчаване на глобалната конкурентоспособност, устойчивост на заетостта, създаване на нови работни места, устойчивост на социалната справедливост възоснова на борба срещу неравенството. Ето защо борбата срещу климатичните промени, осигуряването на адекватно финансиране не е само екологична политика, това е уникална възможност да преминем към друг модел на развитие, модел, който носи нови възможности за идните поколения и дава възможност за постигане на устойчиви условия за живота в бъдеще, вместо да се постави акцента върху запазване на работните места и условията на живот в настоящето. Мисля, че това са предизвикателствата и това е посоката, в която трябва да се ориентира Европейския съюз. Благодаря за вниманието. Господин председател, имате думата. Благодаря ви. Веднага ще дам думата на госпожа Мак Глейт. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че този следобед имам възможност да говоря пред вас. Няма след едно такова добро уводно слово да обобщавам и да преповтарям нещата, да казвам докъде са стигнали преговорите. Искам да кажа накратко, че си заслужава да си припомним целите и като си ги припомним, трябва да си спомним, че трябва да водим света към тези цели. Трябва да видим как трябва да реализираме целите, както да стане на минимална цена за обществото. Не става въпрос само за намаляването на емисиите. Всъщност нашата дейност трябва да има съпътстващи ползи, които да доведат до по-добър живот за хората в Европа. Освен това е важно да не създаваме проблеми на други места. Искам да поговоря за тази съвместна зависимост и за инвестициите. Искам да Говоря за финансовите инвестиции в Европа, свързани с смягчаването на въздействието от измененията в климата и адаптирането към промените. Ще говоря за интелигентната инфраструктура, за економиката, базирана на познанието. Две неща, с които моята агенция се занимава отблизо ще направя някои промени и накрая, с оглед на това, че току-що се връщам от Пекин, където водихме преговори, мога да ви кажа какво се случва там. Това е изключително важно преди Копенхаген. Както вече ви казах, не искам да преповтарям научните данни. Всички знаят за какви цифри става въпрос. Става въпрос всъщност за една траектория, която трябва да ни доведе до постигането на целта от а, а, двата градуса. Знаете, че пък ключовата година е 2020. Всъщност никой няма задължение да спазва тези цели, така че трябва да имаме голяма доза убеждение. Емисиите трябва да бъдат до 50% спрямо 1990 до 2050 година. Имаше укрепване на тези цели в Аквила. Ако не успеем да ограничим емисиите първо до 2020 година, трябва да намалим емисиите с 6% всяка година, иначе ще има катастрофални последици. Това не са нереални заплахи, всъщност катастрофите ще бъдат на лице. Има едно допълнение към протокола от Киото, по-малко от 6% за част от страните, но така или иначе ще се опитаме да постигнем тази цел. Както Лорд Стърн вероятно ще каже в своята презентация, трябва да действаме. Усилията за слагане на таван на емисиите са изключително важни. Те ще окажат голямо влияние върху ограничаването на замърсяването на въздуха, например. За нашата агенция е важно да се отчитат всички елементи и влияния. Например, това на транспорта върху водите, върху въздуха и така нататък. Днес се срещнах с Петър Лъшер, директора на Сименс. Той ми каза, че имаме възможност да действаме и трябва да оползотворим. Индустрията трябва да поеме топката от нас. Не искам да преповтарям какви са задължителните и незадължителните цели. Пропорционалността ще се постигне, ако постигнем споразумение в Копенхаген по отношение на схемата за търговия с емисии и онези елементи, които излизат извън нея. Правим някакъв напредък. Комисията от окон, по околна среда ме покани преди известно време. Много въпроси ми бяха зададени. Нека да ви уверя, че Европа е намалила своите емисии. Ние сме на път да постигнем целите от Киото. Всъщност емисиите от 2007 година са с 10% по-низки от тези спрямо 1990 година, така че до 2020 година вероятно ще постигнем целите. Окоръжително е, че много от страните са си задали амбициозни цели. Швеция, Латвия, Австрия, например, изпълняват вече целите. Много страни, като Великобритания, например, се опитват да направят а, закони и внасят проекти за закони, които ще доведат до сериозно намаляване на емисиите 80-92% до 2050 година. Онова, което не искаме да стане е да има едно разделение по пътя към целите. През последните 30 години сме изразходили повече от 100 милиарда евро за борба с сушата. Виждаме много щети, които се нанасят на околната среда във връзка с измененията в климата. Естествено, най-засегнатите области в Европа са Средземноморието, Алпите. Току-що изготвихме доклад по тази тема. Сектора на транспорта също отбелязва аномалии във времето. Пилотите говорят за драстични намаления на температурите до минус 70 градуса на места, където това никога не се е наблюдавало. Това създава проблеми и за инфраструктурата, която на много места е остаряла, така че изключително важно е да се действа и един от важните проблеми, който трябва да бъде разрешен на, на едно от първите места е зависимостта от суровини. Непрекъснато се конкурираме с Китай и Индия за суровини. Европа е ефективен производител като цяло, но така или иначе материалните потоци към индустрията ще изискват да има промяна в производството, да има по-ефективно съхранение на енергия, по-ефективно оползотворяване на ресурсите и на енергията, по-ефективни градове и така нататък. Току-що получихме един пример от ЮНЕП, Международната комисия по устойчиви ресурси. Например, когато става въпрос за металите, се казва в този доклад, естествено, отварям скоба, тук има черни, цветни и всякакви други метали, но аз искам да поговоря за онези метали, които могат да се рециклират в голяма степен, защото голяма част от металите се рециклират само е, в рамките на 5%, не повече. Има обаче метали, които в голяма степен могат да бъдат рециклирани и мисля, че те трябва да бъдат използвани за мобилни телефони, за самолети, въобще за всичко възможно. Мисля си, че докато търсим мед, алумини и така нататък, трябва да се съсредоточим и върху извличането на руди и метали, е, които са по-ползотворни е, от е, специални руди. Мисля си, че ако не успеем да започнем да рециклираме по-добре металите, ще изостанем и ще имаме сериозни проблеми. Това са полезни иновации трябва да се опитаме да рециклираме тези метали, които не се намират толкова много в природата. Говори се и за биогоривата. Докладът, с който разполагаме по тази тема в момента, е един от най-обстойните. Биогоривата определено имат ниша, в която могат да бъдат използвани те трябва да са неразделна част от целия този процес. Може би става въпрос за инвестиции, но инвестициите никога няма да проработят, ако няма на лице необходимите политики. Енергийната ефективност в доклада си Макинзи смята, че имаме нужда от 30 милиарда евро годишно, за да може да има 10% възвръщане на инвестициите. Макинзи показва къде няма да има възвръщаемост, както и къде ще има възвръщаемост на инвестициите когато погледнем финансовите пакети, които се въведоха като част от плановете за възстановяване, всъщност има 17 страни, които като част от екологичните мерки, които предприемат, са въвели такива планове. Можем да отбележим, че всъщност мерките са доста скромни. Има някои мерки за подобряване на използването на енергия, има мерки за предаване и рециклиране на старите автомобили и така нататък, но като цяло мерките не са толкова амбициозни. Средствата, които се инвестират, не постигнах амбициозните цели, защото не бяха подкрепени от други мерки, като например енергийната ефективност на сградите. Е, както каза заместник е, председателката, можем да избегнем щетите, които биха възлезли на 20% от глобалния БВП. Трябва същевременно да се гарантира обаче енергийната ефективност. Знаете, че има внос е, на газ на стойност 61 долара за барел – Едно от най-важните неща е да се промени замърсяването на въздуха, защото 46 милиарда евро може да са разходите, свързани с здравеопазването, ако продължават настоящите тенденции. Нека да поговорим малко за Китай. Китай говори за съвместен контрол. Това означава затваряне на замърсяващи и неефективни предприятия. Става въпрос за около 700 китайски предприятия, 50 гигавата енергия произвеждате. Освен това, Китай се опитва да лансира опазващи дейности. Става въпрос за един пакет за две години. 14% от него е за зелени дейности. Китай ще заложи на изграждането на железопътни линии за високоскоростни влакове, за вятърна енергия, за водна енергия и така нататък. Изключително интересно е да видим как с всяка инвестиция, която се прави в тази страна, се прави оценка и на екологичното въздействие и каква полза може да има за околната среда, така че като цяло китайците вече опитват да включат околната среда в, в ежедневния си живот и аз мисля, че те ще успеят да постигнат своята цел, дори може да я надхвърлят. В крайна сметка и индустрията се обръща с такова искане към моята агенция, има търсене на експертен опит и познание. Затова ми се иска компаниите да участват в тези проекти, да дадат информация, с която разполагат, за да разберем колко са ефективни нашите политики финансовите инвестиции, независимо дали става въпрос за Siemens или за някоя друга компания, надхвърлят много онези средства, които се предвиждат в финансовите пакети на правителствата, така че можем да с... определено може да окажат влияние средствата на компаниите. Мисля, че всички имаме нужда от достъп до повече данни и информация, за да станем все пак свидетели на реални съвместни ползи. И това е едно от предложенията в пакета. Има една програма, за която вашата комисия отговаря. Системата за глобално наблюдение на енергийната сигурност. Какво прави тази програма? Тя включва информация, добита чрез наблюдение от космоса, към останалите политики, като целта е да се улесни живота на гражданите, на индустрията. Вече планираме услуги, които ще дадат възможност да продължим да използваме самолети и така нататък. Мисля, че програмата е добра и инвестициите ще си заслужават. Всъщност, в следващите две години ще станем свидетели на това как тези инвестиции в общото благо ще трансформират европейската економика в една нисковъглеродна економика, за да може това да е от полза за всички хора. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Маклейт, за изказването, за информацията. За да не губим време, преминаваме направо към следващия оратор. Поканихме лорд Николас Стърн, който, за съжаление, не може да присъства лично. Той ни е изпратил един видеофилм Сега ще го видим. Не е преведен филмът и няма и да се превежда, но ще чуем становището на Лорд Стърн. Ще изчакаме необходимата минутка, докато можем да видим видеофилма. I'm about to set off to India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 Сега наред е господин Кумар. Добре дошли. Имате шанса да кажете няколко думи. Благодаря. Господин председател, госпожо Подимата, уважаеми експерти и гости, аз ще говоря за някои констатации, които имат връзка с климатичните промени. Това са констатации от ТИБ. Не знам дали сте чували за ТЕБ. Това е економиката на екосистемите и биологичното разнообразие. Проучването ще бъде приключено през 2010 година. Имаме обаче някои междинни констатации, които можем да ви представим. Аз ще се огранича само до тези констатации, които имат връзка с климатичните промени. we can move further. Yes. See, so basically, three... Ще представя три констатации. Първо, е, ефект върху кораловия риф. Поради климатичните промени, кораловите рифове са застрашени. колко ще загубим. Не за първи път те представя подобни заключения. Но може би за първи път не само се установява физическо, физическата вреда, но и последиците. Второ, ограничаване чрез зелен въглерод ще обясня какво е зелен въглерод. На трето място адаптиране чрез екологично възстановяване. Както знаете, ТЕП работи заедно с различни организации, Междинният доклад беше представен миналата година и от него се очертаха три основни заключения. Първо, в резултат на ограничаването на биологичното разнообразие намалява а, благоденствието. Възможно е тази загуба да възлезе на 6 до 7% от глобалния БВП. Второто заключение на междинния доклад е, че не, не само седмата цел на хилядолетието ще пострада. Всички останали цели ще бъдат застрашени в резултат на деградацията на екосистемите. Третото заключение как избираме, какъв избор правим за процента за намаление – Това беше междинния доклад. Искам да кажа няколко думи за структурата. В проучването има пет мини части и те са насочени към инвеститорите, местните органи на властта, бизнеса, индустрията и най-сетне потребителите но за да предоставим научни данни за, всички, за тези групи е необходима концептуална рамка. Тя се нарича D0. Тя се нарича цена на политиката и цена на бездействието. Виждате, че въпреки D1, D2, 3, D3, D4 са проучени, но научните данни всъщност идват от D0. Какво казва екипът за климатичните промени? Първо, за кораловия риф. Това е също под формата на актуална информация за климатичните промени. Може би ще я представим в Копенхаген идния месец. Както виждате, коралите в топла и студена вода са разпределени по следния начин – Има различни е, изводи, според които около 30% от кораловия риф е застрашен. Ако това е така, економическите загуби ще са следни. Ние се постарахме да съберем данни и да направим анализ и оценка на ценност, на стойностите. Виждате ли тази диаграма. От 83 проучвания, направени в цял свят, както за коралите в топлите, така и в студените води, средната стойност е 4,50 щатски долара за хектар за година. Това е при цени от 2007 година. Опитахме се да направим оценка на загубите и ползата. Загубата и ползата са едно и също. Всяка всяка предотвратена загуба е печалба и всяка предотвратена полза е загуба. И така, става дума за 4,7 штатски долара за обезпечаване. Що се отнася до регулирането, става дума за 648 штатски долара. Това е средна цена. Но тя дава представа за загубите. Що се отнася до културните услуги, от загубата на коралите е около 7000 щатски долара на хектар на година. Така че, като имаме предвид всичко това, някои може би смятат, че коралите в много част на света изглеждат така, в действителност те изглеждат ето така. Причината е, че различните условия, свързани с климатичните промени, влияят по различен начин. Така че кораловите рифове са на прага на необратимостта. Е, това е изключително сериозно и може би в някои случаи на необратими промени, а, никой економическа теория няма да помогне. Също така, когато говорим за въздействието на климатичните промени върху коралите, трябва да кажем, че каквито и проценти за намаление приложим, е напълно възможно да, да не можем да предотвратим загубите. Откъде ще дойде, какъв да бъде етичният избор? Трябва да си определим стабилизационни цели. Ако искаме да запазим тропическите коралови рифове, трябва да се ориентираме към 350 for developed countries ppm на въглероден двуокис. Хубавото е, че има консенсус между политиците навсякъде. Миналия месец бях в Делхи и министъра на околната среда се обърна към министър-председателя и му каза, че за, в интерес на нашето собствено оселяване, ние трябва да ограничим последиците на, е, от климатичните промени. Ако искаме да постигнем 350 ppm, трябва да видим какво означава това като адаптация и ограничаване. Това е още едно проучване. Още едно заключение. Оно много е страшно а, да видим какво може да се случи с, с кораловите рифове. При повишаване на температурата с 2 градуса и 3 градуса кораловите рифове ще изглеждат така, както съм показал на диаграмата. А, тези картини показват, че са необходими спешни действия. Горският въглерод за ограничаване на, на климатичните промени. ако на се приеме диференциран въглероден данък, можем да постигнем благоприятен резултат. Това е основното, което излиза от тази диаграма. Съхраняването на една четвърт от целия наземен въглерод и да се улавя до 4,8 гигатона годишно. Това е, е резултат от проучването, направено от ТИП. Що се отнася до адаптацията, няма спор, че трябва да се стабилизират емисиите, те трябва да се намалят. Как да се направи това? Какво означава това за ограничаването и адаптацията? Ще кажа няколко думи за стратегията за адаптиране. Ако искаме стратегията за адаптиране да бъде ефективна и да даде резултати, необходимо е да се възстановят влажните зони и горите. Това ще има и допълнителни ползи за екосистемите. Това е едно от заключенията, които излизат от проучването. Второ, производителността от селското стопанство и рибните стопанства. горите са източник на хранителни вещества. Кораловите рифове имат значение като раз, за развъждането на риби. Е, всяко общество, да речем Китай, Индия и Сахара, е, в които живеят много бедни хора, нико, каквато и политика за, за каквато и климатична политика да се приеме, тя няма да даде резултат, ако не се преодолее е, огромната бедност. Бедността и климатичните промени са тясно свързани в такава степен, че едната цел не може да се постигне без другата. преодоляването на климатичните промени може да има благотворен ефект върху борбата с е, бедността. Що се отнася до естествените, е, до природните бедствия, намаляването могат да се намалят е, щетите от бурите и циклоните чрез коралови рифове, гори, Когато говорим за възстановяване, трябва да имаме предвид економическият аспект. Тип анализира различни екосистеми, коралови рифове, крайбрежни, влажни зони, езера, реки и вътрешната възвръщаемост е много по-висока от всички инвестиционни портфели. С други думи, има е, много ясен стимул за инвестиране е, в възстановяване на екосистемите. Проведени са различни анализи и всички симулации показват, че от економическа гледна точка има смисъл да се инвестира в програми за възстановяване на екологичните системи. Още две минути и млъквам. А, говорим за кафя въглерод, син, зелен и черен въглерод намаляването на загубата от зелен и син въглерод може да намали до 25% е, общото количество емисии на парникови газове. С други думи, трябва да помислим е, за е, съхраняването и улавянето на въглерод. И най-сетне. И имам три основни послания за ограничаването на климатичните промени. Зеления въглерод не е вариант, той е необходимост. Второ, микотизацията е химера. Необходимо е да се стремим към 30% зелен въглерод. И най-сетна е адаптация. Екологичното възстановяване е лесно за наблюдение. Ползите от адаптацията са видими. Те са специфични за съответните райони и това е най-добрият метод за инвестиция. Това са трите идеи които искам да ви представя и с радост ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви. Веднага преминаваме към господин Кембъл, който е следващият ни оратор. Ich bitte Sie alle, sich schon mal vorzubereiten, wenn Sie gleich Fragen stellen wollen. Моля всички вас, ако имате въпроси или искате да коментирате някакъв аспект, да го направите много стегнато, много експедитивно, тъй като в 5 часа наистина трябва да приключим, а вече закъсняваме. Господин Кембъл, веднага ще изложи своите виждания и веднага след това преминаваме към дискусията с въпроси и коментари. Моля ви да бъдете съвсем кратки и точни. Всичко наред ли? Е? благодаря ви, господин председател. Много ви благодаря за дадената възможност да се изкажа на това изслушване. Чухме едно ясно послание от вас самия и от съпредседателката на изслушването. И то е следното. Финансирането е изключително важно за успеха в Копенхаген. Преди да започна, искам да подчертая, че бизнеса нямаше достатъчно участие в този дебат. От моя лична гледна точка искам да кажа, че като че ли малко сме обсебени от конкретните цифри. Онова, което ще се опитам да направя съвсем набързо в тази презентация е да предприема един практичен подход и да обърна малко нещата наопаки. Ще се опитам да отговоря на следния въпрос. Как да се използват финансите, до които ще стигнем в Копенхаген, за да може максимално да извлечем ползи в борбата с измененията в климата. Всъщност, много дискусии се водят в бизнес средите но онова, което ще кажа днес е нещо като есенцията на тези дебати. Искам да кажа какво трябва да направим, за да успеем да постигнем целите, за които говорих Лорд Стърн, госпожа Жаклин Маглейт и така нататък. От самото начало в Копенхаген трябва да се договорим за съответните институции и процедури, за механизмите за контрол, защото без механизми за контрол ще се похабят много ресурси и това означава да пропуснем златна възможност. Нека да започнем. Всъщност, част от моите диапозитиви само работят. Може ли да ги прехвърлен на големите екрани в залата. И така, там горе диапозитивите се преместват по различен начин, отколкото тук при мен, така че ще импровизирам. И така, какво се опитваме да постигнем? Опитваме се да се справим с двойното предизвикателство в областта на енергетиката. На първо място да се опитаме да отговорим на значителното увеличение в търсенето на енергийни ресурси и подобряването на достъпа до енергетика и до енергийни ресурси. На второ място да се откликне на рисковете от измененията в климата. Всъщност 2 милиарда души нямат достъп до енергия за търговски цели. 22 трилиона долара са инвестициите до 2030 година за осигуряването на енергия и разпределение. Изключително важно е да има ускорено развитие и разпространение на съществуващи и по-усъвършенствани технологии за ниски емисии на парникови газове, ако искаме да се справим с управлението на рисковете и да постигнем целите си. И така, Какви са основните елементи тук? На първо място предсказуемост и мащаб. Винаги се казва, че имаме нужда от предсказуемост, имаме нужда от това финансовите разпоредби да въжат за по-дълго време. Източниците, откъде могат да дойдат ресурсите? Как се управляват ресурсите? Цели, допустимост, ще говоря за това след малко. И накрая, устойчивост, устойчивия характер на финансите. Ако погледнем е, размера, говорим за огромни средства, 100 милиарда на година, поне. Значителна сума. Говорим, както беше подчертано и от други оратори, за публични и за частни средства от пазарите или от въглеродните пазари. Когато става въпрос за институциите, говорим за нуждата от прозрачни и предсказуеми правила, открит процес за определяне на допустимостта, ясни изисквания, обективни критерии и навременно и ефективно вземане на решение. Говорим за огромни парични и инвестиционни потоци, за огромни средства. Ако погледнете проведените дебати ще видите, че става ясно, че общественото финансиране трябва да насърчава и да се уравновесява с инвестициите от частния сектор в рамките на Комисията на ООН за измененията в климата и извън нея. Прецедентите които се установят в момента, могат да помогнат или да попречат на бъдещите програми и напредъка. Имаме нужда от ранно финансиране за изграждане на капацитета, за да се направят бъдещите инвестиции устойчиви, без необходимия капацитет всичко, което сме изградили, ще се изпари във въздуха, така че трябва да има изграден капацитет и накрая говорим за значими трансфери на богатства. Обществото ще трябва да приеме това. Само, че трябва да си дадем въпроса, обществото разбира ли защо ще се прехвърлят тези средства? Каква е ползата от тези прехвърляния на средства? Сега нека да преминем към финансирането от страна на публичния сектор и какво ние като бизнес общност очакваме от това финансиране. От гледна точка на бизнеса искаме да има намаляване на политическите и технологическите рискове, за да може да има по-голямо частно финансиране на тези не толкова жизнени процеси. Искаме финансирането на тези технологии с висок риск да става чрез тяхната и през тяхната демонстрационна фаза. Трябва да има затваряне на финансовата бездна между обичайните проекти и по-скъпите варианти и опции, които се базират на напредничеви технологии, които намаляват емисиите. Трябва да се преодолеят разликите в набирането на капитал. Това е основна бариера за изпълнението на енергийни проекти, които са капиталоемки. Трябва да се подобри предсказуемостта на даването на средства чрез създаването на обективни критерии за одобрението на проектите, да има информация, която да се дава предварително, когато се попълват мобите и така нататък. Ако погледнете нещо, което отдавна ни притеснява, това е въпрос за победителите и победените всичко, което засяга финансирането от страна на публичния сектор трябва да бъде неутрално и да се основава на обективни критерии. Не трябва да се фаворизира технологията на един производител, например. Отново казвам, трябва да има прозрачност и предсказуемост, защото бизнеса ще знае как и кога да кандидатства за такъв тип публично финансиране. Равенството, още нещо, което е важно. Няма значение от коя страна идва иновацията в коя страна се осъществяват развитията, европейска, не европейска, развита или развиваща се, трябва да се гарантира равенството от гледна точка на конкурентноспособността, ако искаме да се справим с промените в климата. Трябва да насърчаваме иновациите в различни райони, защото фирмите от различните райони имат различни подходи, те ще продължат да се стремят към иновации, но по един различен начин. Средствата по финансирането трябва да са еднакви, за да се запълни бездната, която е на лице е, в наличното финансиране от частни източници. И така. Ако погледнем някои успешни тенденции, няма да навлизам в подробности тук, мога да кажа, че имаме пет области, в които има успех. На първо място данъчните кредити. Това е процес, който е доста упростен. САЩ много го харесва. Така се насърчават иновациите, обезпеченията на заемите, гаранциите. Това е добър добър начин да се балансират а, средствата от а, частния сектор, грантове, обществени поръчки, концесии, концесионни заеми, дялов капитал и така нататък. Всичко това е двигател за процеса, за постигане на целите Накрая, защото мисля, че една от областите, за които ще понеса сериозни критики от бизнес общността, ако не я спомена, е притесненията на частния сектор. Ако се върнем към темата за пазарите, една основна, надявам се, устойчива част от протокола от Киото и Конвенцията за измененията в климата разглеждаше нуждата от това пазарите да продължат да осигуряват частно финансиране за смягчаване на последиците от измененията в климата. Какво искат пазарите? Пазарите искат да имат увереност, че ще оцелеят, че ще продължат да съществуват за бъдеще до края на жизнения цикъл на инвестициите. Така че има нужда от предсказуемост, онова, за което постоянно молим. Въглеродните пазари не са истински пазари. Те са нещо в основата на което стои правителствена политика и целта е да се стигне до економика на ниски емисии. Надявам се, че ще стигнем до заключение в Копенхаген, благоприятно заключение. Не смятам, че това ще стане. Мисля, че ще сме далеч в крайна сметка от очакваното. Но така или иначе си се надявам да се каже в заключение там, че въглеродните пазари ще бъдат част от бъдещето. Освен това искаме да има реформа и упростяване на механизма за чисто развитие и съвместното изпълнение, тъй като изискванията просто са един кошмар в момента, ако трябва да съм откровен. Трябва освен това да се включат повече компании. И още нещо, мечене е и съвместното изпълнение не са достатъчни, за да се промени съществено тенденцията в развитието на бъдещите емисии на парникови газове. Твърде много информация има на диапозитива, за съжаление. Нека обаче да поговоря и за това, което е написано по-долу, именно новите механизми, каква цел трябва да Те Трябва да гарантират една цялост от гледна точка на околната среда. Трябва да се гарантира, всички, че всички нации, всички браншове и сектори правят съпоставимо економическо усилие за постигане на целите, защото виждаме, че се оказва натиск, например, върху европейската индустрия. Всички вие знаете за какво става въпрос, какви са тенденциите в последната година и половина. Искаме да има нови механизми, които да се включат в тази екологична цялост или екологична почтеност. Имаме нужда от стимули, за да се осигури достъпа за всички фирми, независимо какви са те. Ясно е, че частният сектор ще започне да инвестира тогава, когато се създаде необходимата регулаторна рамка от правителствата. И още веднъж ще почертая нещо вече казано. Измененията в климата и инвестициите за справяне с тях е, ще дойдат не само от така наречените въглеродни пазари, а ще дойдат и от обичайните пазари и няма цената на въглерода да е основният двигател в тази област тук ще спра. Надявам се, че ще имаме някакъв дебат. Може би съм провокирал някои реакции, някои ще се съгласят, други не. Но така или иначе ви благодаря за възможността да се изкаже. Благодаря ви. Повтарям молбата си. До 5 часа можем да работим по изслушването, така че получихте много информация. Докладчиците имаха възможност е, да изложат е, своите тези. Е, дадохме им достатъчно време. Много ви моля сега да въведем регламент за вашите изказвания една минута. И така, госпожа Липнер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на експертите за много пълната информация. Очевидно е, че има промени в климата и ние трябва да се стремим към устойчиво развитие, независимо от това, което казват скептиците. Трябва да опазваме ресурсите, а когато правим това, ще насърчаваме търсенето на нови технологии. Заедно с това трябва да предприемем един по-разумен и трезв подход. Не трябва да допускаме индустриални пристани, както има данъчни пристани. Трябва да се промени начина на мислене. И за тази цел да обясняваме на хората, че ще трябва да плащат повече. Планетата ни е дадена за ползване временно трябва да я предадем на следващите поколения, както ние сме я получили от предишните поколения. Така че колко средства се изразходват за обучение, образование, информационни материали? Не бива ли, не е ли редно да изразходваме повече средства в Европа, за да насърчаваме опазването на климата? Господин Герек. Имам въпрос към господин Комар. Първият въпрос се до коралите, за които говорихте. Не съм убеден, че именно CO2 емисиите ги разрушават и ги унищожават. Може би причините са други. Може би е, киселинният състав на водата е вреден за тях или температурата на водата оказва това разрушително действие. А може би пък тези влакна, които се отделят в водата, вече водят и до смъртта на и унищожаването на други живи е, същества. И още нещо. Химическите реакции се ускоряват. В Сибир наблюдаваме следното. Увеличава се площа на горите около 13% повече в сравнение с до преди няколко години. Може би биосферата просто се саморегулира. Благодаря. Повечето експерти изложиха доста категорични мнения, но все пак аз ще задам няколко въпроса, казва господин Пипер. Бихте ли могли да кажете какъв е делът на човека и какво е неговото участие в затоплянето, в глобалното затопляне? Може ли да се измери изобщо? През последните 10 години температурата не намалява. Има известни учени в е, Германия, които твърдят, е, че температурата ще намалява през следващите е, едно-две десетилетия. Можете ли да го потвърдите? И още нещо. Смятате ли, че е, има някакви сериозни основания за е, прехвърляне, така да се каже, на е, климатичните промени към 22 век? Какво ще ни струва е, едно прибързване в дебата за климатичните промени? Да кажем един хектар е, гора, която се изсича, за да се е, изградят някакви съоръжения за е, слънчева енергия, соларни съоръжения. Е, не, не е възможно да не се отразява и на е, климатичните промени или е, редица други въпроси, свързани с е, конкурентно способността на промишлеността, възникват също във връзка с климатичните промени и всички мерки, които ние взимаме. Благодаря ви, госпожа Кавалио. Благодаря. Искам да благодаря на експертите за, за цялостните проучвания. Доколкото разбирам, има съгласие по въпроса, че за финансирането на климатичните промени. Въпросът е как да се разпределят това финансиране между частния и обществения сектор, също така и между и по географски признак развития свят от една страна и новите економики от друга. Следващия въпрос е за какво ще се използва това финансиране преимуществено? Доктор Кембел каза нещо, с което съм напълно съгласна. Изграждането на капацитет в развиващите страни е задължително. В против, ако това не стане, просто ще се прахосат средствата и няма да дадат никакъв резултат. Мисля, че един от приоритетите в развиващите се страни е изграждането на капацитети а, демонстрационни проекти. Имам въпрос към доктор Камбел. Що се отнася до научно-развойната дейност и демонстрационните проекти, вие казахте, че че са необходими техно, критерии, които са неутрални от гледна точка на технологията. Какво, докъде се простира тази неутралност? Да, отнася ли се тя и до разграничението между различните енергийни източници? при едни същи критерии ли прилагате при финансирането за научни и демонстрационни проекти? Госпожа Риваси. Благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите. Имам един въпрос насочен към Европа. В Европа има някои страни от източна Европа, които, е, където емисиите са много сериозни. Как можем вътре в Европа да насърчим чрез технологичен трансфер, чрез финансиране, намаляването на емисиите в, в тези страни. Второ, за големите инфраструктурни проекти. Как да помогнем на тези сектори, е, които в които има много емисии. Старите сгради, на старите сгради се пада 40% от всички емисии. Как може Европа да направи така, че да се обновят жилищата? Във всяка страна има трудности, например социалните жилища. Също така, железопътната инфраструктура, как да се направи така, че да се намалят емисиите в този сектор. И последно, въглеродният данък. Дали в някои страни е взето решение за данък върху изкопаемите горива? Направена ли е равносметка? И как може всяка страна в Европейски съюз да направи такава една равносметка? Благодаря. Госпожа Хаси. Благодаря, господин председател. Благодаря за интересните изказвания. Имам въпрос за коралите. Мисля, че заключението, че в кораловите рифове ситуацията е кризисна окиселяването на океаните е също изключително тревожно заключение. Присъствала съм и на други заседания, на които експертите казват, че по отношение на коралите вече сме превишили максималната концентрация на въглероден двуокис. Тя не трябва да бъде повече от 320 е, частици. Бих искала да чуя вашите коментари по въпроса, може би от госпожа Маклейт и господин Камбел. Е, обсъжда ли бизнесът възможността за по-амбициозни цели от двата градуса. Още един въпрос към господин Камбел. По отношение на финансирането, вие поставихте акцент върху общественото финансиране. Бих искала обаче да чуя нещо и за други източници на финансиране, като налог върху емисиите за морския и а, въздушен транспорт. Господин Роди. Господин председател, е, чухме много интересни експозета. Те показват, че см, ние трябва да предприемем първите стъпки в областта на финансирането, да не бъдем наивни, като гледаме какво става с Световната търговска организация. За конференция в Копенхаген трябват години, за да се постигне споразумение. Е, очевидно е, трябва да се защитава индустрията и социалните, трябва да имаме предвид социалните последици. Въпросът, който искам да поставя е следния. Като имаме предвид е, предизвикателствата, какво смятате за идеята да се наложи един въглероден е, данък като защита на нашия вътрешен пазар в големите преговори, които предстоят. Още един въпрос от мен. Господин Кембел, вие говорихте за друга организация. Какво точно имахте предвид? Други мощности или нещо по-различно? И така, нека да дадем отговор на въпросите. Да започнем с Лорд Стърн. Не, естествено това няма да стане. Е, Шигичка. Благодаря, господин председател. Я аз ще отговоря на някои от въпросите. Нямаме разчет за образованието. Този въпрос непрекъснато се поставя. Знаем, че ефикасността е безспорна именно образованието в ранна възраст ще има полза за инвестициите. Сега ще се спра на въпроси, в които съм по-компетентна. Кораловите рифове. Киселиността е една от основните причини, поради които кораловите рифове са изложени такава опасност. В миналото беше затоплянето, само че кораловете могат да се възстановят след повишаване, от повишаване на температурата. Е, готова съм да водим дискусии за промяна в е, химическия състав на водата. Вие повдигнахте въпрос за въглерода в горите и растенията. Знаем, че промяната от растения C3 към C4 с повишаването на температурата биологическото разнообразие все по-слабо успява да поеме въглеродният двуокис намалява се с 16% поглъщането на въглероден двуокис в горните слоеве. Сега да се върна на финансирането. Надявах се, че, както и в Комисията по околна среда, можем да водим дискусия по детайлите на това, кои елементи в глобалните, глобалното затопляне могат да бъдат повлияни от процесите. Затопляне от отделни газове или охлаждане – Температурата обаче се повишава с всяка година. Ефекта на Слънцето не може да, повиши, да обясни разликата между полюсите и екватора. Тази хипотеза е изпитана и потвърдена. Нямаме обясн... Единственото обяснение, което имаме за, за различните температури в различна част на планетата, освен глобалното затопляне и то е свързано с антропогенната дейност. Никола Стърн искаше да каже, че отрицателният ефект ще бъде само за 22 век. Той, според мен той искаше да каже, че това е бъдеще, което е, не, е, не е перспектива, която трябва да приемаме. Сега да се върна на някои по-общи въпроси. Онова, което нямах време да обсъдя е възникването на нови економически партньорства. С Водила съм много дискусии с бизнеса, които са убедени, че дори ако няма данък върху въглерода, те е, им, има съгласие по отношение на партньорствата. Инвестициите в слънчеви устройства в Африка е област, в която може да има партньорство. Подобно партньорство беше немислимо дори преди една година. Производителите на автомобили сега обсъждат възможността за захранващи станции, електросхранващи устройства и станции за автомобили. Обществено-частното партньорство може да се развива с подходящи стимули. Има притеснение, че новите видове инвестиции изискват определена стабилност. Връщам се на пакета за финансово, фискално стимулиране. В, отношение на сградите се инвестират много, се инвестира много сериозно в обновяването им. Е, разполагам с данни за Австрия, за Чешката република, за Франция, в Германия, където са изразходвани 3 милиарда. Мисля, че жилищният сектор се радва на добро внимание. Това обаче не въжи за новаторството. Става дума за не толкова сложни действия, от които ще имат добър резултат. Индустрията има някои съмнения, що се отнася до следното. Ако те станат по-енергийно ефективни, не са сигурни, че тези спестявания ще останат във фирмата. Мисля, че е необходимо да се осъществява научно-развойна дейност, чийто ефект ефект да се инвести... чито паричен ефект да се инвестира в нови технологии. Дали вярвам в въглеродния данък? Мисля, че това е много важен сигнал за потребителите, защото в момента потребителите не усещат колко са ограничени ресурсите. Само, че най-лесният начин това да се осъществи е при производителя. Така че трябва да има баланс между глобалните действия в Европа и действията на по-местно ниво, на ниво потребители. Мисля, че разполагаме с достатъчни документи и проучвания, които да покажат ползата от този данък. Както казах, необходим е баланс между мерките, които са насочени към производителите и стимулите за потребителите. Ако добавим, ако вземем предвид ефекта от изкопаемите горива има огромна разлика между цените на местните и вносните енергийни източници. Всички тези данни се използват от индустрията за целите на преструктурирането на вътрешния пазар. Благодаря. Herzlichen Dank. Als nächster Herr Господин Кембъл е следващият. Благодаря, господин председател, Благодаря на членовете на парламента за изключително интересните въпроси. Може би ще ми отнеме една цяла седмица, ако трябва да отговоря на всички тях. Бяха засегнати и много други въпроси. Ще се опитам да отговоря на тези въпроси, които бяха насочени директно към мен и ще направя няколко коментара. И така, какъв процент е свързан с измененията в климата? Е, ако видите литературата, ще видите, че се очертават много мерки, мерки на глава от населението и така нататък. Каква е основната идея? Ами, развитите страни се разглеждат като двигатели на промените в климата и те трябва да поемат ръководната роля за справянето с проблемите. От гледна точка на Европейския съюз, аз си мисля, че така или иначе ние сме поели ръководна роля. Естествено, трябва да видим кой ни следва, обаче. Мисля, че останалите страни вече започват да ни следват, но трябва да ги накараме да се приближат към нас. И така стигам до въпроса, който беше зададен за конкурентоспособността и граничния данък. От гледна точка на Business Europe, ние силно подкрепяме отворените пазари. Някои наши членове, например френските, се притесняват и смятат, че заплахата от гранични данъци ще окаже влияние върху преговорите, независимо от това дали ще стане така или не, си мисля, че вноса ще се увеличи и си мисля, че голяма част от ключовите продукти ще е много трудно да бъдат измерени и освен това ще е трудно да се спре на влизането на някои продукти. Някои индустрии, като циментовата и стомановата, стоманената могат да постигнат известен напредък. Не знам какво ще стане. Не знам дали ще има дебати на среща на върха по тази тема. Госпожа Хаси, една от нейните любими теми е емисиите от авиацията и морското дело. По отношение на конкурентоспособността, европейските въздушни превозвачи се притесняват, че други превозвачи могат да се опитат да се възползват. Те следват преговорите от много близо. Те присъстват лично на срещите, свързани с измененията в климата. Аз бях в Барселона Не зная дали форума ще разгледа въпроса с авиационната и морската индустрия или през последните 12 години, или ще се запази тенденцията от последните 12 години. Знаете и КАО, и Международната морска организация се занимават с тези въпроси. Банкок, Барселона. Много срещи минаха. Не знам дали сме се придвижили напред, дори и с тъпка по тази тема. Госпожа Карвалю зададе редица въпроси. Един от тях беше много интересен. Всъщност това не беше въпрос. Аз обаче ще се опитам да разширя това, което тя каза за изграждането на капацитета. Една от темите, по които можем да постигнем огромен напредък в Копенхаген, е развитието на технологични консултативни центрове. Мисля, че това ще е изключително голяма стъпка напред. От, страна, страна, от една страна това е изграждане на капацитет, само че това е и добър източник на ранни пари, които да бъдат съсредоточени в центровете. Вземете, например, енергийната индустрия. Представете си какви спестявания може да направите когато се отчитат регионалните различия, но пък има начин за свързване. Може да се лансира този подход. Госпожа Глейт, например, каза, че може да има много голям напредък. Да вземем, например, реновацията на сградите в Европа? Защо да не разгледаме реновацията и обновяването на сградите в други райони на света? Може да има огромен напредък. САЩ подкрепя това, Япония започна въобще цялото начинание. Мисля, че с малко подкрепа можем да се предвижим напред. Извинявам се, господин председател, аз всъщност не разбрах вашия въпрос, защото не можах да чуя превода. Мисля си, че ще трябва да зададете въпроса отново. А, всъщност не желаете. Добре, и накрая. Трябва ли да се прави разлика между технологиите? Разбира се, ще има някакво равновесие. Няма как да избегнем равновесието. Не трябва да има победители и победени, но има ползи. Например, някои тарифи са от голяма полза за някои видове браншове. Ще се опитаме да не нарушаваме баланса и равновесието едно от нещата, кое, на което ставаме свидетели всички е снабдяването с а, енергия, електричество, което да е въглеродно неутрално. Това се прави вече навсякъде и освен тази тенденция ще има и много други и всичките ще бъдат започнати от измененията в климата. Благодаря последния оратор. Всъщност повечето от въпросите вече получиха своя отговор. Има две неща, които искам да спомена. Беше зададен въпрос от господин Пипър. Какъв процент от изменението в климата се дължи на хората или на човешката дейност? Ако погледнем феномените, в дългосрочен план между 2 и 3 хиляди години назад, например, ще видите, че има шокови промени. Какви са промените? Мисля си, че определено можем да заключим, че става въпрос за изменения, които са причинени от човека. Дори и това да не е така, казвам дори и това да не е така, си мисля, че това може да бъде заключено за някои региони на света с 100% сигурност. По въпроса за коралите, едно от нещата, свързано с кораловите рифове, с което се занимава ТЕП, е следното. В Атлантическия океан, в Тихия океан, извинете, открихме, че повечето от ползите от кораловия риф са за бедните хора. Те са свързани с туризма, с риболова и така нататък. Това дава рационални аргументи за защита на коралите, дори да не отчитаме екологичните елементи, трябва да отчитам справянето с бедността. Нямаше май други въпроси, които да бяха зададени към мен. Беше зададен въпрос относно прехвърлянето на бремето между нас и бъдещите поколения – времето от една страна или динамичните отрицателни външни елементи. Това от друга страна, това е въпроса. Благодаря. Благодаря. Благодаря много на всички. Госпожо Маклейт, госпожо Подимата, господа. Това със сигурност не е последния път, при който обсъждаме тази тема. Ще се виждаме пак. И затова съвсем кратко прекъсване, просто за да преминем към следващата част от работния ден. Благодаря. Госпожи и господа, скъпи колеги, няма да ви поздравявам за кой ли път днес. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Ще говорим за използването на биоцидни продукти, за използването на биоциди. Това е точка 11. Днес ще проведем размяна на мненията, на мнения по този въпрос. Господин Карим е докладчикът. Ще ви бъда много благодарен, ако започнете и ни въведете в темата. А сега се обръщам към всички онези, които биха желали да обсъдят е, някакви въпроси помежду си. Моля ви, напуснете залата и след това, ако искате, пак се върнете. Но ние желаем да започнем с работата. Господин Карим. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, мога да говоря по въпроса за пласмента на пазара, и използването на биоцидните продукти. Днес имаме обмяна на гледни точки. Колегите трябва да знаят какъв е крайният срок за внасянето на изменения. Ако не се лъжи, това е 26 януари следващата година. В комисията ще се гласува на 22 или 23 февруари и евентуално ще се гласува в пленарна зала през месец май до година. Това е графика, към който се стремим. По конкретния въпрос, господин председател, трябва да ви призная, че когато поех това досие, нямах е, кой знае каква представа за биоцидите и как те е, се пускат на пазара, как е, се управляват и така нататък. Ще представя моята позиция съвсем накратко. Аз съм нов член в тази комисия. Има колеги обаче, които са работили с, ми, е, с мен преди и знаят, че когато съм правил доклади в други комисии, винаги съм е, бил отворен спрямо изменения, позиции и така нататък. Биоцидите са активни вещества, като химикали или микроорганизми, например, които контролират вредни организми. Те се използват и за защитата на продуктите от организми, които могат да навредят на тези продукти. Например, всички консерванти са такива, плюс продуктите за контрол на пестицидите, а, на, на вредителите, т.е. самите пестициди, продуктите за растителна защита. Защо започна темата за биоцидите да се разглежда? Защото трябва да се отчете защитата на околната среда и на второ място, за да се въведе начин и система за одобрение на продуктите. Няма по втората тема положително развитие. Всъщност има само едно активно вещество, което получи своето одобрение по силата на настоящата система и има само 30 вещества или субстанции, които са в положителния списък на Европейския съюз. Доколкото разбирам, целта на предложението на комисията е да оптимизира съществуващата процедура и да увеличи защитата за околната среда. Смятам, че комисията прави добри предложения в своя доклад. Предложението за централизиран процес за одобрение, който да се управлява от Европейската агенция по химикалите, е нещо добро. Това ще насърчи създаването и одобрението на нови продукти. Естествено, защита на околната среда трябва да е от най-голяма важност. Притеснявам се обаче, че трябва да има решение, което да е добро и за индустрията и най-вече за малките и средните предприятия, за да може да има допълнителна инициатива за научна дейност в тази област. Биоцидният пазар е много по-малък от пазара на пестициди, но биоцидите са изключително важни за защита на общественото здраве. Имат различни потребители, макар и да съдържат понякога и същи химични вещества, като пестицидите. Има няколко области, които трябва да бъдат разгледани внимателно. Например, дали критериите за изключване трябва да бъдат променени. Дали системата за одобрение от страна на комисията работи както трябва и накрая дали използването на комитологията, както се предвижда от предложението, е нещо правилно. Господин председател, това е първа обмяна на гледна гледни точки. Надявам се, че съм внесъл яснота относно как трябва да разглеждаме това досие, какво трябва да е нашето становище. Определено очаквам позицията на другите колеги, независимо дали ще изкажа днес или по-късно. Така или иначе, аз ще приема тяхната позиция и естествено на тази основа давам ход на дебата. Благодаря. Благодаря ви. Господин Патричело има думата сега. Благодаря на докладчика, благодаря на колегата за неговия доклад, за информацията, която ни предостави. Благодаря и на комисията за работата, която е свършила до този момент във връзка с преработването на правния акт. Предложението е добро. Целите са свързани естествено с едно максимално опазване на здравето на хората. Струва ми се, че все пак има някои отделни елементи, които биха могли да претърпят изменения, така че да постигнем един по-добър ефект. Естествено, не бива да затрупваме хората с законови разпоредби и изисквания, в които трудно се ориентират. Можем във всеки случай с една по-опростена процедура, чрез опростени текстове да достигнем по-бързо до държавите членки, до гражданите, до организациите и предприятията естествено да предвидим и съответния преходен период. Така ще постигнем една по-добра хармонизация на пазара и ще намалим тежестта, е, трудностите за предприятията. Би трябвало да се предвиди възможност за централизирано разрешаване на съответните вещества, на биоцидите, особено тези, които са свързани с е, риск, нискорисковите е, биоциди. Но може би бихме могли да обхванем по този начин и другите категории от продукти, включително и високорисковите. Е, така ще можем да постигнем едно е, хар... по пълно уеднаквяване на условията в Европейския съюз. Тази европейска процедура ми се струва, че ще бъде една по-ефективна защита за малките и средните предприятия в сравнение с националната процедура. Защото именно малките и средни предприятия са засегнати най-силно от економическата криза. <clears throat> те ще могат, естествено, от една страна да имат възможност да се включат в националната процедура, но биха могли да се възползват и от възможността за една хармонизирана европейска процедура. Естествено, че оценката на веществата преди включването в дадени списъци положителни списъци и пускане на пазара съответно трябва да бъде много пълна и много стриктна. Предвижда се промяна и в съответния регламент. Хубаво би било да помислим за две равнища на разрешаване на съответните вещества. През последните години установихме, че цените на активните вещества са много-много различни бихме могли да предвидим е, и да регламентираме една хармонизирана процедура, включително и за определяне на цените на съответните вещества. Що се отнася до етикетирането, ние подкрепяме новите предложения, така потребителите ще могат е, по-добре да правят своя избор. Няма да има дискриминация между е, продуктите на европейските производители и тези на други производители извън Европейския съюз. Освен името на, на продукта, би било добре естествено етикета да включва и други данни, но да включваме и номера на разрешението, което е издадено в рамките на дадена процедура, това вече ми се струва малко прекалено и мисля, че така ще осложним нещата. Благодаря, господин председател. Вярно е, че е интересен факта, че преминаваме от директива към регламент. Не за да облагодетелстваме е, предприятията, за да има хармонизация. Защото между страните, които транспонират веднага и другите, които се бавят, проблемът с проблемите на вътрешния пазар не се разрешават. Аз смятам, че трябва да има съгласуваност между действията за пестицидите и, без, и биоцидите. Струва ми се, че има два ключови в момента в новия регламент които трябва да се разрешат. Първо, отговорността на държавите членки в издаването на разрешителни за продуктите и второ, е, критериите за изключване на активните съставки. Първият въпрос е отговорността на държавите членки за издаването на разрешителни. В този регламент има възможност държава членка да не издаде разрешение когато става дума за пестициди, е възможно държава членка да откаже да издаде разрешение. На, при биоцидите това не е възможно. Трябва, но изисква се задължително взаимно признаване. С други думи, няма възможност една страна да даде отказ. Това не е така при пестицидите. Второ, отчитането на местните условия. За пестицидите няма условия, но за биоцидите има няколко условия. С други думи, една държава членка не може да модифицира едно разрешение в зависимост от местните условия. По-нататък, възможността за ограничаване на използването при пестицидите. Това е възможно. При биоцидите вече не е възможно. Някои държави могат да използват по различен начин продуктите в зависимост от спецификата. Що се отнася до централното разрешително, има такава въз... няма възможност за пестицидите, а има за биоцидите регламента за биоцидите е по-рестриктивен, що се отнася до суверенитета на държавите членки. И е много по-трудно да се модифицират разрешителните. Няма съгласуваност между изискванията за двата продукта. Второ, критериите за изключване на активните съставки. Няма да навлизам в подробности, но когато погледна директивата отблизо, някои критерии, които съществуват за пестицидите, не, се, не са предвидени за биоцидите. Става дума за едни и същи съставки. Разбира се, концентрацията може да е различна. Става дума за хигиена, инфекции, лечение. Имаше случаи с е, китайски продукти, които влязаха във Франция които могат да създадат проблем. Всичко това, което е токсично, вече не съществува на ниво биоциди, а тези критерии съществуват за пестицидите. Аз, що се отнася до критериите за изключване, мисля, че на ниво биоциди те изискванията не са толкова стриктни и не са, нямаме, доб... и не са добре дефинирани. Трябва да погледнем нещата по-отблизо, за да осигурим по-добро опазване на здравето. Моето предложение е да интегрираме а, тези изисквания в регламента. тази частица е не е, е контролирана и не е етикетирана. И това беше едно от предложенията в Комисията по околна среда. Това, бе, е, това беше едно от предложенията е, в, по отношение на новия регламент. Благодаря ви. Благодаря за кратките и много точни изказвания. Госпожа Кочи от името на комисията. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на депутатите за конструктивните изказвания. Благодаря и на господин Карим по това интересно предложение. Интересно е, защото повече от 8 години имахме законодателство. Предложението, с се до предложението, мога да потвърдя, че искаме да упростим и да прецизираме предложението, тъй като повечето предприятия в сектора са малки и средни. Ето защо упростяването и прецизирането е много важно. Една от основните цели е опазването на околната среда и здравето. Това е заложено и в е, съществуващата директива. Е, има обаче и един момент за етикетирането на вносните съставки могат да се използват вещества, които не са разрешени в Европа, а се оказва, че нанасят сериозни вреди на потребителите. Ще се постараем тези съставки да бъдат ясно етикетирани, да се допускат само разрешени вещества, за да се осигури защита на потребителите Както някои от депутатите подчертаха, ние сме се погрижили някои от продуктите да подлежат на централизирана процедура, която е по-ефективна и би трябвало да улесни издаването на разрешителни. Причината, поради която не предложихме всички продукти, е, че е, трябва да си дадем сметка, че на пазара се издават разрешителни за хиляди продукти. И ако предоставим тази дейност на една относително нова агенция, ще се създадат много трудности. Също така трябва да се да сме сигурни, че системата функционира добре и фирмите имат желание да се обърнат към централизирания орган. Ето защо ние решихме да се приеме централизирана процедура за всички продукти, които състоят от нови вещества, не онези, които се продават на пазара в момента, а онези, които ще се разработят и които се разработват в момента и ще бъдат, ще се трансформират в продукти. Също така и за нискорискови продукти. Разбира се, дефиницията на нискорискови продукти подлежи на допълнително уточняване. Из, избрахме нискорисковите продукти, защото искаме фирмите да проявят интерес към пускането на пазара на продукти, които са свързани с по-малък риск за здравето. Разбира се, трябва да видим как, как ще се осъществят нещата на практика, но това беше една от целите. Що се отнася до структурата на таксите, е, господин Карим каза, че тя трябва да се хармонизира. Мисля, че структурата трябва да се хармонизира на национално ниво. Е, би било Различните обществени органи имат различни структури на разходите, така че може би трябва да предоставим предоставим на държавите членки възможността да вземат решение за нивото на структурата, трябва да се хармонизира, за да има условия на равнопоставеност в Европа. За онези тексти, които се предлагат от ЕКА, те трябва да бъдат еднакви за цяла Европа и е, решение за тях да се вземе в съответствие с процедурата за комитология по РИЧ. Що се отнася до е, съгласуваността между пестицидите и биоцидите, Въпросът е важен и интересен. Трябва да си даваме сметка обаче, че има разлика между двата сектора, както вече посочих по време на друго заседание. Сектора на пестицидите е свързан почти е, само с селското стопанство, що се отнася до биоцидите. Става дума за съвсем различен сектор, който обхваща дезинфектанти, антифолингови агенти, инсектициди и може би не е оправдано да се приемат местни условия за всички сектори, така че възможно е да има съгласуваност, но не пълна. От друга страна, тъй като искаме да намалим разходите за малките и средни предприятия и да подобрим функционирането на вътрешния пазар, ние сме приели идеята за взаимно признаване. Просто защото смятаме, че в много случаи местните условия са неприложими. Независимо от това, държавите членки могат да се противопоставят на а, взаимното признаване, ако преценят, че продукта не е безопасен или пък ако има местни обстоятелства. Това следва да бъде ясно подчертано и най-сетне по отношение на критериите за изключване. Да, ние е, сме загрижни за това, че някои от най-опасните вещества не са разрешени. Имаме, кри... имаме специфични критерии за изключване Има един довод в полза на много ясните критерии за изключване за биоцидите, с едно изключение. Тъй като говорим за промишления сектор, има ситуации, в които в интерес на общественото здраве или околната среда е не, не е подходящо да се прилагат критериите за изключване. Така че, може би, изключението за изключението е по-подходящо. Що се отнася до наночастиците, оценката на риска обхваща всичко. Обхваща и наночастиците. Чухме многократно, че са предвидени специални разпоредби за наночастиците. Според нас те не са необходими сами за себе си, тъй като оценката на риска обхваща всички въпроси. Опасностите, изложеността, и характера на самите вещества. Като цяло, благодаря господин председател, благодаря ви за конструктивните забележки. Надяваме се дискусията да протече в много конструктивен дух. Благодаря ви. Господин Брюлю, който е докладчик Сянка, също желая да вземе думата. Имате я. Господин председател, скъпи колежки и колеги, Смятам, че колегите, които говориха преди мен, са абсолютно прави. Съгласен съм с мнението на докладчика по този по това предложение на комисията и че тяхната оценка като цяло бе правилна. Би трябвало да предприемем действия, така че биоцидните продукти да не вредят нито на околната среда, нито на хората. Редица въпроси възникват у мен. Някои водят е, така до тревожни мисли и заключения, но аз съм сигурен, че ще можем да изясним нещата. Ще се обърна и към комисията е, след е, днешния ден, естествено, за да изясним всичко. Колегите ще могат след това да оценят нещата говорим в член 47 за пускане на пазара на биоцидни продукти, а след това в втория абзац се казва, че така, Е, етикета трябва да включва редица данни. Какво точно се има предвид? Дали името на биоцидния продукт или е, името на активното вещество? Би трябвало да има съвсем точни указания в това отношение. Член 21 е, предвижда една сравнителна оценка на биоцидите. Членове 17 и 18 регламентират критериите за оценка Член 21 вече, е, както казах, е, изисква една сравнителна оценка, съпоставителна оценка. Ето тук е, нещата трябва да се уточнят. Има и препратка към друг текст. Трябва да уточним предприятието кога, към кой момент трябва да извърши тази съпоставителна оценка и как точно трябва да я осъществи. Благодаря ви. И така приключихме и с точка 11 и можем да преминем към точка 12. А по точка 11 сроковете бяха съобщени от колегата Карим, така че няма да ги повтарям. А сега преминаваме към, както казах, точка 12. Поканили сме гости. Дали са тук? Моля да изчакате, за да видим дали са тук и да започнем. nochmal. И така, госпожи и господа, и останаха ли изобщо депутати в залата? <laughs> да, много малко, но има. Е, мисля да учредим една награда за депутатите, които са най-издържливи, които участват най-дълго време в работата. Господин Маркос, извинете, ние имаме известни технически проблеми, но междувременно те вече са разрешени. Какво... А, това не е презентацията, а, това не е вашата презентация, Иначе е интересна, приятна, но не е моята, казва господин Маркус. Когато техниците са готови, започваме. А инак можем да се поразговарим и по други въпроси, които ни интересуват, които са ни които ни вълнуват. Wir Повтаря е, председателят, е, че за съжаление имаме технически проблем. на времето нямахме възможност да показваме такива е, хубави презентации на екрани. Ето сега разполагаме с модерна техника и вече имаме тази възможност. Много е хубаво, естествено, да нагледиш всичко това, което искаш да разкажеш на хората, но от време на време техниката ни изиграва някоя неприятна шега. Бунава. Е, чудесно. Но ето, че нашия докладчик все пак знае какво иска да каже и може да се справи и без изображението на екрана. Скот Маркос, е, Хансдита Елих и двамата е, са наши гости. Те са тук. Много се радвам, че са сред нас. Впрочем, е, ако междувременно от техническа гледна точка бъде възможно да покажем вашата презентация, ще я покажем. Ако не, е, ние сме е, раздали разпечатка. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Много, много благодаря. Благодаря. Високо оценя възможността да представя днес е, моето експозе. Говорим за преминаването на мрежите към мрежи от ново поколение. Тенденциите в целия свят е, са следните. Традиционните телефонни мрежи еволюират в мрежи от ново поколение – използвайки същите технологии, както интернет. Тоест всичко това става възоснова на интернет протокола или IP. Има разлики в някои страни в Европа по отношение на това как се развива пазара и как правителствата и регулаторите откликват на развитието на нещата. А, презентацията вече се вижда на екрана, чудесно. Мисля, че след минута ще имаме презентация на екрана, така или иначе аз мога да продължа да говоря. В доклада се представя една дискусия. Всъщност през последните 10 години има развитие, което дава възможност да се обсъдят различни проблеми. Една от основните промени в преминаването към мрежи от ново поколение е, че се нарушава традиционния смисъл на мрежата като средство за транспортиране. Да използвам Space клавиша, така ли? Добре, значи имаме презентация, така или иначе, отлично. Едно нещо, което се променя е следното. Всъщност, всъщност онова, което се случва на екрана, няма нищо общо с онова, което се случва на моя монитор. Добре, така да бъде. Какво се променя? Една единствена мрежа вече има възможност да доставя различни услуги. Всъщност може да има услуги, които въобще не са свързани с мрежата. Например, VOIP, Voice over Internet Protocol, който въобще не зависи от мрежовия доставчик. Това засилва конкуренцията между различните мрежи. Знаете, че конкуренцията е основен двигател на регулаторния процес и процеса свързан с обществената политика, така че това е важно за нас като нормотворци. Има две основни еволюции, които се случват тук. На първо място имаме еволюция в основата и еволюция по отношение на достъпа. Какво става? Традиционните превключватели се сменят с IP рутери и с оборудване за VOIP. По този начин се намаляват оперативните разходи и се ускорява, вероятно, доставката на услуги. По отношение на достъпа и мрежата за достъп се преминава към използването на фибровите технологии, за да се стигне до по-голяма скорост. Това обаче засяга много и регулаторния аспект на нещата. И ще има много промени в тази връзка. Какви са предизвикателствата, пред които сме изправени? Всъщност доста са. Първата, леко я загаднах, става въпрос за промени в характера на конкуренцията между мрежите. На второ място има промени в средствата за контрол и за подобрение. На трето място има трудности по отношение на разполагането на фибровите мрежи. Знаем, че имаше трудности с разполагането на традиционните широколентови услуги. Ще има такива свързани и с високоскоростните мрежи, които са възоснова на фибровите технологии. Още една трудност миграцията на взаимните връзки. Всичко това, което се използва възоснова на традиционните съркит мрежи използва традиционни съркит технологии, например това, което се нарича SP7. Тук имаме преминаваме към една основа на интернет протокола. Голям брой оператори избират да използват така наречения IP connection или връзка свързана с интернет протокола по причини, които са по-скоро свързани с економическите и бизнес факторите, вместо с технологията. Една друга трудност, за която вероятно сте чували, е така наречената неутралност на мрежите. За какво става въпрос? Вертикално интегрираните оператори биха могли да изберат да насърчават твърде много своите собствени операции. До някъде това може да проработи, но неутралността на мрежите има различни аспекти. Качеството на услугата е различно тук в мрежите от ново поколение. В традиционните телефонни мрежи или имаме връзка, или нямаме. Няма нищо по средата. Тук може да имаме един цял диапазон. Няма нужда връзките да са бели или черни. Може да има различни видове връзки и постепенно намаляване на качеството, например. един оператор може да организира вертикално своите операции, нагоре по веригата или надолу по веригата и това е, се обсъжда в САЩ като възможност за е, въвеждане на нови е, механизми за стандартизация, оперативна съвместимост и контрол. В периода за мигриране към новите мрежи възникват нови проблеми. Това са ако можем да опишем а, мрежите, едни по-плоски от традиционните мрежи. Какво означава това? Има възможност за включване към мрежата от различни места. Стандартите и оперативната съвместимост, както вече казах, с фактор. За управлението на мрежите от ново поколение, управлението на спектъра също е едно предизвикателство, тъй като това е високоскоростна услуга за голям брой хора. И накрая може да се обсъди функционалното разделяне. Онези от вас, които знаят за какво става в съответното законодателство, което се преработва в момента знаят за какво говоря. И така, в малко по-големи подробности. И така, промени в характера на конкуренцията. Голяма част от регулаторната рамка е подложена на така наречения SMP или значителна сила или мощ на пазара. Прехода към мрежите от ново поколение води до промени в веригата на стойността. В дългосрочен план едва ли ще изчезне мощта на пазара. Има проблеми свързани с факта, че, например, оператора може да е единствения орган, който управлява един телефонен номер. Това може да създаде проблеми. Освен това, може да има възникване на нови форми на задръствания в системата. В дългосрочен план може да има значителни ползи, в краткосрочен план ще има много работа за законодателите. Има един слайд, който по-добре да видим на екрана, да видим дали ще проработи системата. В регулаторната рамка има много различни средства за справяне с така наречения last mile достъп. В а, случай на предоставяне на услуги а, е, от а, фибров характер към а, конкретния дом или към а, сградата, има различни възможности за достъп. При така наречения Fiber to the Node или VDSL доставчика е много близко до потребителя. Това означава, че ще има по-малко е, клиенти и това ще подложи бизнес модела на натиск. Има притеснения свързани с възможността за широкото разполагане на този вид услуги. Смята се, че няма да може да се покрие цялата територия на която и да било държава членка, без да има помощ отвън. Едва ли пазара само ще спомогне. Освен това, когато имаме разполагане за първи път от страна на някой оператор, много малко територия може да бъде покрита от някой втори оператор. Просто няма економическа обосновка за това. Има много въпроси, свързани с политиката, които се обсъждат. На първо място пакета за преразглеждане. Фирми, например, които разполагат новия тип мрежи, ще поемат по-големи рискове. Това присъства в пакета. Говори се, освен това, че гражданската инфраструктура, включително и самите инсталации в сградите ще трябва да бъдат отчетени, когато се разполагат тези мрежи за първи път. Това са важни нови елементи. Освен това, държавите членки ще имат възможност да приложат функционалното разделяне като механизъм за корекция на достъпа, но само в екстремни ситуации. Освен това, насоките на комисията за държавите членки правят разлика между сиви, бели и черни зони, Белите са там, където има голямо ниво на разполагане, черните са където няма никакво и сивите са там, където има само един а, а, оператор, само една мрежа. Смятаме, че препоръките на комисията за така наречените фиксирен, за така нареченото фиксирано прекратяване или за по-скоро за прекратяването на разговорите, които са чрез фиксирани телефонни линии, мобилни телефони, създава проблеми. Мисля си, че таксите за прекратяването би трябвало да са в един по-подходящ диапазон. Много препоръки се правят в доклада. Надявам се, че сте имали възможност да ги разгледате. Първо, по отношение на предстоящия пакет за преразглеждане. Препоръките за мрежите от ново поколение като цяло според нас са уместни. Всъщност първата препоръка беше да се приеме този пакет и всъщност първата препоръка всъщност скоро ще бъде осъществена. Миналата седмица имаше развитие по въпроса. Втората препоръка е, че може да е уместно да се използва по-добре така наречения поднационален пазар. Достъп до пазара винаги е бил регулиран на необходимото ниво, но може да се предвиди начин да се намерят пазари, които покриват само част от територията на държавите членки. Възможно е преминаването към достъпа до мрежи от ново поколение да доведе до по- разнообразно третиране на някои области от територията на всяка една държава членка. Една трета препоръка, която правим е да се приеме предпоръката на Комисията за мрежите от ново поколение. Това е нещо добро по отношение на достъпа. Естествено, ако се приключи процеса на разполагане на мрежите, Няколко от нашите препоръки са свързани с това как да се разположат мрежите от ново поколение и широколентовите мрежи на по-голяма територия и това е свързано с по-добро разбиране за ползите и разходите от мрежите от ново поколение и достъпа до тях. Доста работа се положи по отношение на широко лентовите услуги. Повечето от нас включително аз и колегата Дитер Еликсман, смятат, че има още много работа, но ще е много трудно да се прецени какви ще са областите, в които трябва да се намеси обществената политика. Мисля, че трябва да се разгледат инициативи от обществен характер за насърчаване на достъпа до мрежите от ново поколение. Сега почти приключихме работата по пакета за преразглеждане. Има много други инструменти, освен на него, които биха могли да бъдат отчетени тук. Може да има оценка на въздействието, пред, предварителна оценка, последваща оценка. Струва ми се, че има възможност в рамките на Европа да се проведе дебат и то е дебат по-скоро от политически характер за това какви са целите, нещо от типа на АИ 2010 или Лисабонската стратегия, всъщност да се обсъди какви са целите, кои територии трябва да бъдат покрити, с каква скорост, в какви срокове. Освен това, трябва да се разгледа така нареченото преминаване към взаимна връзка Bill and Keep, вероятно таксува и запази. Ако погледнем фибровите технологии, ще видим, че има места като Япония и САЩ, където това се прилага на широка основа, други страни, като Австралия, например, това не се прилага толкова. Защо имаме нужда от по-добро разбиране на ползите и разходите? Защото нямаме достатъчно разбиране за качеството на тази услуга. Както вече казах, добре е да се разгледа технологията Bill and Keep в Европа. Групата на европейските регулатори, както и други заинтересовани лица, говорят за внедряване на тази технология. Мисля, че комисията планира да разгледа тази възможност също отблизо. Това трябва да се включи в дневния ред. Преминаването към гласова взаимна връзка възоснова на интернет протокола също е нещо важно. Мисля, че Европейския съюз трябва да следи дали този процес се случва както трябва да се случва, тъй като скоростта не е толкова бърза. И накрая по отношение на спектъра, смятаме, че е важно да следим за възможности за разкриване на свободен спектър от високо качество, за достъп до фиксирани линии или до мобилни услуги, защото си мисля, че безжичните услуги трябва да се прехвърлят към 100% от териториите на страните и това може да свърши част от задачата, именно да се освободи спектър. Ние предлагаме преминаването към мрежи от ново поколение като цяло да подпомогне този процес. Това е моята презентация. Малко или много сигурен съм, че ще имате въпроси. Благодаря ви. Това бе отново една много интересна презентация, независимо от това, че не можахме да видим на екрана информацията. Има ли въпроси от страна на, коми... на колегите? Очевидно не. Тогава да дадем думата на представителя на комисията. Ще ви помоля наистина за две-три изречения по темата, за да продължим, ако няма и други изказвания. Благодаря, господин председател. Искам само да коментирам съвсем накратко. Първо да поздравя комисията по изследвания за това, че поръчала това проучване. То дава много добра представа за ситуацията с New Generation Access. Имаме спор по някои детайли, но това едва ли е важно. Например, дали глас по интернет е услуга в рамките на, на регламента, но това е детайл. Приветстваме факта, че това проучване гледа на проект предложението от комисията като важен принос. Също така приветстваме довода, че такава е една регулаторна рамка ще регулира услугите по New Generation Access. Хубаво е да гледаме на въпросите от гледна точка на насоките за държавна помощ. По конкретните препоръки бихме искали да приемем пакета за преглед колкото може по-бързо. Ще отчетем препоръките за субнационалните пазари. Това ще стане в преработения вариант на препоръката след втората обществена консул... второто обществено допитване. Що се отнася до ползата за обществото, идеята е много важна. Политическите инструменти, които могат да се използват за по-добро разполагане, ние изслушахме това, което каза парламента за пакета за преглед. Е, искаме да видим как универсалната услуга може да се използва като инструмент е, за разполагане на широколентови услуги за всички. Това са основните моменти, господин председател. Благодаря за това, че поръчахте проучването. Благодаря ви. Не виждам други заявки за изказване. Тогава приключваме с тази точка. Благодаря ви много, господин Маркос. Всичко, което ни казахте, бе много ясно, прецизно, точно. И съжалявам много за това, което се случи с техниката, но вие се справихте и без е, презентация. Преминаваме към точки 12, 13, 14. 12 отметнахме всъщност. И така, сряда 2 декември 2009 четвъртък, 3 декември, след това пак на, както вече говорихме, може би около 9 декември ще имаме изслушване на комисаря. Възможно е през първата декемврийска седмица да имаме 4 заседания, за да можем да изслушаме и е, номинирания комисар в е, ресора, по който работим. Това са неща, които ще се решават през следващите дни. Е, възможно е и да се променят така, датите, които предвиждам аз. Във всеки случай благодаря много, много на всички, не само които участваха в изслушванията, гостите ни, на всички колеги, макар че вече не са в залата, на всички други слушатели. Приятна вечер!